Good afternoon, ladies and gentlemen. Let us... Здравейте, дами и господа, да продължим работата си. Това е заседанието на Комисията по регионално развитие. Следващата точка в дневния ред е проекто доклад и изменение на регламент 1303-2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление – за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения. Проектостановището е свързано с член 24 и член 120, параграф 3 на регламента за общо приложимите разпоредби. Става дума за страни в финансови трудности – Комисията предлага да има удължаване на срока след изтичане на сегашния срок. Член 24 позволява на комисията да предлага допълнително финансиране, и наречените топ-ап. Това е за държави и членки, които се ползват от финансово подпомагане – няколко такива държави отговаряха на условията преди. и Сега Гърция е единствена държава, която се възползва от програмата за финансова помощ. Срокът, както казах, изтече през юни 2016 година. Плащанията бяха до 30 юни 2016 година, но комисията предлага промяна на срока за всички държави членки, не само за Гърция, всички, които биха могли да се нуждаят и да отговарят на условията за получаване на финансова помощ. Като това се прави без да се променя разпределението по ЕСИФ до 2020 година. Получихме предложението преди последното ни заседание през юли. Аз съм докладчик от страна на комисия Реджи. В момента само Пех и смятат да представят становище. Бюджетната комисия няма да излезе със становище. Ние обаче ще изпратим писмо. Може би комисията по заетост също няма да изготви становище. Останалите комисии, Агри, Фами и Тре, заявиха, че няма да изготвят становище. Комисията Конт все още не е взела решение. Uh, so this is the situation with the, with the other committees and allow... Това е ситуацията, що се отнася до останалите комисии. Сега нека с няколко думи представя контекста на проекто становището становище, което изготвих за нашата комисия. Целта на становището е да се помогне на държавите членки, които изпитват продължителни економически и финансови затруднения. Целта е да могат да се изпълняват програмите на място. Комисията предлага 85 ставка за съфинансиране за Кипър да се запази, да се увеличи механизма за допълнителни помощи, от които би могла да се възползва Гърция. Съгласно член 24 може да се помага на държавите с временни трудности. Програми, които получават помощ след коригиращите си програми. Междинните плащания могат да се увеличат с 10%. Това е тъй нареченото допълнително финансиране. И в този случай е в допълнение на различните фондове, като ФРР, СФЕ, Кохезионния фонд, СФР, е СР, е ФМ, е ДР. За Гърция, както казах, помощта изтича на 30 юни 2016 година. Съгласно член 120 от регламента за периода от 1 януари 2014 година до 30 юни 2017 година максималният процент на съфинансиране по линия на ФРР и СФ е 50%. Това е ставката за по-развитите региони но от комисията се иска преглед на финансовите разпоредби и законодателно предложение преди 30 юни 2016 година, за да може да има удължаване. Кипър изпълни програмата за корекции и приключи тази програма, след което беше необходимо да се осигури, че тя ще излезе успешно от нея. Затова и комисията предлага ставката за съфинансиране да се увеличи до 85% за Кипър до края на програмния период 2014 до 2020 година. С това ще се облегчи бюджета на Кипър с 99 милиона евро. Съгласно член 24, Гърция може да се възползва от допълнителното финансиране временно с 10% пункта отгоре. До 30 юни 2017 година така може да има по-голяма ликвидност. 2011 до 2015 година Гърция, благодарение на тези схеми, беше получила 1,3 милиарда по-рано от планираните. Това позволи много по-бързото стартиране и изпълнение на проекти от полза на реалната економика. Комисията предлага условията за допустимост да се разширят и след юни 2016 година, за да може на Гърция да се помогне и да има растеж. Като докладчик аз бих искала да предложа да приемем предложението на комисията без изменения. Също така предлагам комисия Реджи да се обърне към комисията с молба при съществени промени в предложението си да се обърне към парламента отново за одобрение. Това е представенето на моето проекто становище, а сега ще дам думата на докладчиците всяка. Госпожа Вестфал се изказва от името на госпожа Крел, така ли? Госпожа Крел не присъства в залата, но тя изпрати писмено своята позиция. Като докладчик в сянка тя подкрепя проекто доклада. Това е за госпожа Крел, но ако искате да се изкажете, разбира се, може да заповядате.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 και για την εισήγησή σας με την οποία είμαι σύμφωνος. Ε, συμφωνώ με την πρόταση που μας... Искам да ви благодаря по две причини. Първо, увода, с който съм съгласен. Съгласен съм и с предложението, което правите. А именно да приемем проекта на комисията без изменения. Вече имаме опит с функционирането на този механизъм през изминалия период. Виждаме, че той не води до обременяване на бюджета, т.е. е неутрален от бюджетна гледна точка. А гръцката економика е била стимулирана с финансиране и инвестиции също така и чрез използването на структурните фондове. Както беше предречено от комисията, от съвета и от международните институции. Тоест, впечатленията ни от функционирането на този механизъм са положителни. Убедили сме се в неговата бюджетна неутралност. А що се отнася до страните, които са се ползвали от подобни програми, имам предвид конкретно Гърция, разбира се, целият този опит означава, че можем да подкрепим предложението и неговото изпълнение. Аз лично оказвам подкрепа и нашата политическа група подкрепя вашето предложение, госпожо Михайлова. Благодаря, госпожа Ренки. Um, Благодаря, госпожо председател. И ние подкрепяме предложението на докладчика, председател на тази комисия, точно по причините, които бяха посочени. Проектът е от огромно значение за страните с по-остра финансова и економическа криза да имат достъп до структурните фондове и до допълнителни източници на средства. Това е особено важно за гръцката економика и за някои други економики. Видяхме го през последните няколко години. Категорично подкрепяме това, което предлагате. Смятаме обаче, че трябва да се спомене едно нещо, а именно ставката на съфинансиране която обикновено се прилага в дългосрочен план в политиката за сближаване тази ставка съществува по основателни причини. И една от причините е, е регионите и държавите членки да се чувстват съпричастни към това, което се прави и което се финансира. Съгласна съм, че сега ситуацията е малко по-различна, но при съфинансирането не следва да се превръща в обичаен метод това наддаване на допълнителна сума извън предвидената, този топ-ап. Не бива държавите, членки, регионалните органи да отслабват своето чувство за отговорност. Това би било отрицателно явление. Има още нещо, което искам да спомена, защото ще има делегация, която ще посети от наша страна Гърция много скоро. Искаме да свържем а, констатациите на нашата комисия с констатациите на делегацията, да видим какво тази делегация ще научи от регионалните органи и а, какво е мнението на регионалните органи и на участниците в процесите на място за това, което става през последните години. Благодаря. Thank you. Ms. D'Amato, the floor is yours. Grazie, Presidente.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 да отпуснем публични, да, правото на страната да предвиди публични финанси. Така че за този, за всички оперативни програми до 31 юни 2017 е, година, тогава ще приключи програмата. Що се отнася до член 24, както знаем вече, пет страни, Румъния, Португалия, Гърция и други, ползваха увеличаване на плащанията, защото изпълняват програми, свързани с е, економически проблеми. И Гърция, следствие нейното, нейната ситуация, ползва такава програма. предлага се да се увеличи а, е, този период на помощи до 30 юни до следващата година. До тогава ще е, бъдат отпускани помощи. Това предложение на комисията не предвижда някакви други варианти за плащанията, които са предвидени в, в многогодишната финансова рамка. За както каза колегата, ще посетим Гърция скоро и в този случай, както винаги, ще потърсим да разберем какви са проблемите. И с посещението на нашата делегация в Гърция се надявам, че ще бъде възможно и да стане ясно на всички, колко е спешно да се променят нещата в включително по отношение на кохизионната политика. И да се от, вече да се отпуснат тези публични инвестиции подкрепяме предложението, няма да направим никакви е, изменения и подкрепяме работата на председателството. Благодаря. Much, Mr. Van Nistelrooy. Благодаря, господин Ван Нисарой. Uh, говоря от името на нашия докладчик, е, господин Аримон. Той трябваше е, да тръгне, тъй като кралят на Белгия го е поканил на посещение. Тежък избор но мога да ви кажа от негово име, че той не възразяваше срещу вашето предложение. До някъде обаче трябва да поговорим за хронологията. Хронологията и хронологията отново. Има становище от няколко комисии, ЕКОН и други. За мен не можем дори да прочетем техните становища, а пък правим изводи. Мисля, че това, което правим, следователно не е особено прозрачно. За мен трябва да се даде някакъв прозорец от време, в който да се запознаем с тех, тяхната работа, за да можем и ние да се произнесем. Не, че възразявам, И в други комисии, когато съм бил докладчик, се е случвало това. Други комисии трябва да се произнесат, а пък съответната комисия не се е запознала с работата на тези други комисии. Някак си най-малкото е нелюбезно, бих казал. Thank you very much. Uh, Mr. Zeller, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin ja nicht nur Mitglied благодаря, госпожо председател. Не съм само член на режим, но също и на комисията по конт, така че не мога да се променям толкова бързо шапката, колкото стола. И следователно има някои неща, които искам да разбера добре. Искам да зная как държавите членки, които са заинтересовани, които са получили известен брой така, предимства, как са използвали тези нови възможности през изминалите години. За Гърция е, може да се направи някакво изключение, без съмнение, и да разгледаме случая Гърция отделно, защото тази страна все още е ползва тези е, предимства, все още има нужда от помощи. А що се отнася Кипър, ситуацията, економическата ситуация в Кипър, като че ли не беше толкова, не е толкова зле, ако погледнем, че брутният вътрешен продукт е около 80% от средното европейско. Ако видим какви са економическите показатели на Кипър, не е толкова страшно. Това, което ме притеснява за Кипър, че Кипър хората започнаха да променят своята данъчна система. Тези въведоха тези данъчни предимства на Дон. Тоест, не установените пребиваващи там, които, например, живеят под найем в Кипър, които създават някакво предприятие, ефективно предприятие в Кипър и които са освободени от определени облагания върху за определен период. Така че това означава, че се насърчава по този начин данъчното обягване, избягване на данъчното облагане и може да се каже, че помощите, които са били отпуснати на Кипър, сега са създали едва ли не по-добри условия именно за данъчното данъчните измами. Всъщност е, това е, може би, някакво изкривяване конкуренцията спрямо други държави членки. Така да се отклоняват данъчни приходи е, и от това да се облагодетелства Кипър. Е, така че аз се питам дали са толкова зле нещата в Кипър и нали, преди тази ситуация. И второ, <laughs> по, през предишния период Е, нямаше особено голяма прозрачност за използването на е, помощите, които са отпуснати и липсва като че ли известна информация, поне за мен. И ми се иска тези празноти да бъдат запълнени. В противен случай няма да се чувствам особено готов да отпускам своята помощ и подкрепа е, за финансите, които се отпускат за Кипър. Една държава, която поддържа толкова ниско, ниски проценти на облагане и които няма бюджетни проблеми, мисля, че няма нужда да чак толкова много помощи. Аз нямам други предложения, освен тези на докладчика, подкрепени от докладчиците в Сянка. Не съм запознат обаче с подробностите по предложението. По-скоро ми се иска да обърна внимание, че понякога трябва да се обръща внимание не само на съфинансирането и съответно свързаните с това пари. На местно ниво може да има социално инвестиране чрез социалния фонд и регионалния фонд. Освен това, подкрепата често се получава чрез доброволчески труд. Как в този случай може да се отрази доброволческия труд. Например, събирането на хора в селото, как това може да се отчете като съфинансиране – Знам, че това е голяма тема на други места, защото понякога и да нямаш пари, можеш да предложиш труда си и това е важно, особено при социалния фонд. И дори понякога е по-важно от парите, така че трябва да се отчита като съфинансиране. Thank you. Thank you very much. Много ви благодаря. имаме възможността да чуем и решението на съвета, тъй като тук е представител на словашкото председателство. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Аз представлявам словашкото председателство на съвета. От името на съвета ще кажа, че подкрепяме идеята на парламента, позицията да се приеме без изменения. Това е мнението на съвета съвета. Официалната ни позиция ще се приеме този месец. Изчакваме, разбира се, позицията на парламента. Благодаря. Сега давам думата на господин Берковиц от името на Европейската комисия. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и за доклада. Той според мен разглежда много изчерпателно предложението на комисията. Аз искам да се спра на две от вашите заключения. Първо, както и вие казвате, мярката в този случай е фокусирана. Тя не се предлага на всички държави членки, а на избрана група от тях, страни, които преживяват финансови затруднения. Те получават този топ-ап. За Кипър, нека отговоря на господин Целер. Економически ситуацията в Кипър 2014 до 2015 година беше изключително трудна. Това е и обосновката на предложението. Кипър и Гърция бяха единствените държави членки, в които и капитала и растежа намаляваха. Струва ми се, че има добри доходи и съфинансирането да се разшири. Има още нещо, на което исках да обърна внимание и вие го посочвате в доклада си. Предложението е бюджетно неутрално. Средствата се залагат в началото на периода, за да има ликвидност и то в момент на трудности. А по допълнителното финансиране, разбира се, съфинансирането и ставката тук са малко по-различни. Много ви благодаря. Сега, ако ми позволите, ще се опитам да дам отговор на някои от въпросите и направените изказвания. Първо, аз много добре знам, че съфинансирането е в сърцевината на цялата система на кохезионните политики – отговорността на държавите, регионалните и местни власти, разбира се, не се поставя под въпрос. Ние ще посетим Гърция след две седмици и ще видим как това работи на място. Но ние, разбира се, не успорваме формулата за съфинансиране – Доколкото разбирам, предложението на комисията е в подкрепа на процесите на кохезионни политики в Гърция и Кипър. Така отговарям и на господин Целер. Вие сте прав, може би. Аз не мога да преценя. Сигурно има проблеми във връзка с данъчните постановления в Кипър, но тук аз предлагам решение, което се отнася до изпълнението на кохезионната политика. Не обсъждам цялостната економическа ситуация в Кипър. Важна е подкрепата за кохезионните проекти в Кипър и Гърция. За това и ние ги подкрепяме като част от цялостното подобрение в тези страни. Това е причината, поради която обсъждаме темата, поради която имаме и становище, за това и предлагам да не се правят изменения по предложението на комисията. Все още нямаме информацията от останалите комисии, но ние носим отговорност за своята комисия. Така че аз предлагам решение, което да е на комисията по регионално развитие. Според мен Предлаганото е разумно, то веднъж вече е правено за Гърция и даде своите добри резултати. Възможно е да има проблеми, ние ще ги установим, ще разговаряме с местните власти, с управлението на Гърция. А за Кипър можем да поискаме повече информация от комисията. Цялото предложение ми се струва обаче балансирано, казвам го като докладчик и затова и подкрепям идеята да не правим изменения в предложението на Европейската комисия. До тук сме стигнали и тъй приемате ли да не правим изменения по предложението или има и други идеи, идеи за изменения? господин Ван Нистелрой. Всъщност в тази комисия ние не излизаме със становище. Ние трябва преди да гласуваме да знаем какво се прави и в останалите комисии. Трябва да знаем дали те ще внесат изменения. Това исках да уточня. Да се съгласим по процедурата. Okay. The other, the opinions of the other committees will be attached. Добре, ние ще прикрепим становищата на останалите комисии към доклада. Сега няма да гласуваме. Приемаме предложението без изменение и след това ще прикрепим становищата на останалите комисии. Благодаря ви, ще ви уведомим. Официално ще гласуваме следващия път. Много ви благодаря за подкрепата за доклада. Сега преминаваме към следващата точка. Това е доклад по собствена инициатива на господин Ван Нистерой. Не поправя се председателката. Нашия докладчик е господин Ван Нистерой и той ще представи своя проекто доклад на тема инвестиции за работни места и заетост, извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове, оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от регламента за общо приложимите разпоредби. На 13 юни проведохме размяна на мнения. Тогава господин Ван Нистелрой говори за изхода от преговорите между държавите членки, споразуменията за партньорство и изискванията по член 16, параграф 3 от РОР или регламента за общо приложимите разпоредби. На 15 юни имаше обществено изслушване. Докладчикът разгледа множество от ключовите елементи елементи, свързани с бъдещето на кохезионната политика. Днес господин Ван Рой представя доклада си. Предлагам измененията да се внасят до обяда на 15 септември. Сега давам думата на господин Ван Нистелрой. Благодаря. Ще говоря на нидерландски. из... Много се радвам, че мога да взема отношение. Наистина беше проведена размяна на мнения, имаше изслушване. Знам, че различни политически групи, представени в комисията, също бяха активни по последващите дейности след доклада на комисията може да прочетете, че 2014 до 2015 година местните, регионалните власти, дори държавните органи също са били много активни. Приоритетите, разбира се, са растеж, работни места и подкрепа от страна на Европейския съюз, именно за растежа и заетостта. Мисля, че е отдачен момента да се направи анализ на данните. Това е и работата на нашата комисия. Няколко предварителни бележки. Доста Доста от това, което съм написал, се свежда до следното. Ние като инструменти разчитаме на фондовете. Фондовете това са всъщност пари на дънакоплаците. Те се използват във всички държави, членки в регионите, в общините. Става дума за истински европейски инструмент. Инструмент много важен във времена на криза, както виждаме, като говоря за инвестиции на обществени средства, мога да дам пример с факта, че има доста страни и региони, които в дадени моменти са разчитали единствено на европейско финансиране и нищо друго. Освен това, Знаем, че държавите членки трябваше да намалят своите бюджетни дефицити. От доклада на комисията разбираме, че ЕСИФ е помогнал и за това. Но откъде идват парите? Това са средства, които не се харчат е така по каприза на съответните региони или градове. Не, тук има приоритети. Например, целта е да се разкрият повече работни места или да се реализира по-голям растеж, като се работи в сътрудничество или с социално-економическите региони или с работодателите. Парламентът настояваше на тематична концентрация, свързана с науката и технологиите. Ние всички тук имаме, например, смартфони, е, знаем как да ги използваме за банкови операции, знаем как дори в училищата вече се използват цифрови технологии. Има и друг важен момент и това е устойчивостта нещо, което е много важно, например, за енергийния преход, за намаляването на СО2, за подобряването на жилищата и така нататък. Има и един набор от цели, които са свързани с социалното приобщаване. Не би трябвало никой да изпада под прага на бедност – Например, би трябвало да се дават и нови възможности на хората. Към това можем да добавим териториалното измерение, защото тук съфинансирането може да обхване не само един град, а например два града, които сътрудничат трансгранично. Заключението, ако трябва да теглим чертата, е положително, защото тук Брюксел се включва в реалната економика и прави нещо за хората от плът и кръв, за хората в регионите и в градовете. Точно този подход трябва да защитаваме и в Европа. Виждаме също така, какво се случва по света. Европа също има своите интереси. Ето, през последната зелена седмица бяхме в Силициевата долина и видяхме колко са напреднали познанията в областта на информатиката, на математиката, как се е развило образованието в тези области. Това е важно да се види и ние трябва да го направим, за да постигнем своите економически и социални цели. Познанията обаче трябва да създадат нови работни места, особено в индустрията и при науките и технологиите. Комисията, разбира се, има своята програма за заетост и растеж. Това е една доста обхватна програма, но в рамките на тази програма е определена и ролята на фондовете. Ето тази сутрин ние говорихме за FC. Той също може да се използва тук. Освен това, могат наистина да бъдат подкрепени отлични дейности по посока на растежа и заетостта. Имам предвид програми, които се ползват от европейските структурни и инвестиционни фондове. Същевременно ЕФСИ не може да замени тези фондове. Сега имаме и други проблеми. Проблема с сигурността или с Брексит. В тази ситуация гражданите искат да видят солидарност. И тези фондове всъщност правят точно това. Те са проява на солидарността. Фондовете, структурните инвестиционни фондове предлагат и нови възможности. Иначе, разбира се, ние можем да имаме своите критики, но въпреки това отчитам, че до сега резултатите са били много положителни. Иначе виждаме, че доста неща се правят с забавяне твърде късно. Би трябвало да се помисли, може би, да включим и такова изменение, да се каже, че трябва да се учим от грешките си, не бива да се действа твърде късно. Би трябвало да се мисли предварително и заедно с съвета да се вземат решенията, и по посока на един нов регламент. Не може да позволим такива забавяния. Не бива да се загубваме в някакви безкрайни преговори, трябва веднага да се пристъпва към действие. Има и още една критика и тя е свързана с твърде голямата сложност, защото при инвестициите наистина не се предоставят просто пари, не се казва нати парите, ти прави каквото искаш. Не, трябва да има цели, да има оценка на резултатите, след това критериите са възоснова на постигнатите резултати. Това са условията ex-ante за отпускане на кредити, но цялата процедура отнема време и може би е необходимо да се помисли как да се опрости. На трето място няма достатъчно голяма видимост. Истината е, че ние просто не успяваме да общуваме добре с гражданите, да излъчим послание към тях – Някак си посланието така и не се чува и сега се надига единствено популизма. Ето, вземете Обединеното кралство. Регионите, които получиха най-голямо финансиране, като Уелс, например – твърдят сега, че Европа за нищо не става. Европа трябва да се напусне. Следователно, нашата комуникационна стратегия не се е променила още от времето, когато всичко беше лесно, всички бяха доволни, но това са едни отминали времена. Сега имаме политически трудности, трудности, свързани с излизането на Обединеното кралство. Имаме и нови териториални дебати. За това трябва да се работи различно. Не знам как, това ще го обсъждаме, но ако ще има социални проекти, нека да го съобщаваме така, че хората да казват, ето аз си намерих работа благодарение на европейска програма. Това просто не се прави. Трябва тези проекти да се познават. Ясно е, няма защо да бъдем твърде бюрократични, но комуникацията като чили много страда. Аз, например, съм председател на едно жури, създадено от комисията, нещо, което се казва Регио Региостар, звезди на регионите. Всички там ръкопляскат, но гражданите просто не знаят за това. Би трябвало ако ще подобряваме нещата, да подобрим и собствената си комуникация и тук, и с държавите членки. Звездите на европейското знаме трябва отново да заблестят. Ето, например, в Словения посетих един проект, реализиран с европейски фондове. Управление на отпадъците – Казаха ни, че този град се е превърнал в зелен европейски град, благодарение на помощта от Европейския съюз. Пример за цялата страна. Всъщност нееднократно, когато има някакъв нов проект, се слага някаква табела, например, на която пише ето това беше реализирано с европейски фондове, но това вече не го виждаме. А би трябвало да се държи на комуникацията. Иначе всичко се забравя. Следващата седмица ще бъде проведена конференция в Словакия. Там ще бъдат разисквани точно тези въпроси и аз ще бъда сред орадорите. Как да общуваме по-добре с гражданите? За да съкратя дългата история, ще кажа, че с огромно нетърпение очаквам това, което ще ми кажете. През октомври имаме две заседания в Страсбург, така че имам предвид две пленарни заседания, т.е. две пленарни сесии и би трябвало да можем да решим тези въпроси. И ви благодаря, че ми позволихте да се изкажа на холандски. Благодаря. Продължаваме. С докладчиците в сянка. Госпожо Вестфал, вие сте докладчик в сянка. Благодаря. Аз съм напълно готова за това. Този е, проектодоклад трябва да ви кажа, че съм изключително доволна, че председателството се върна на тази тема и се радвам, е, че ще имаме, вярвам, добро сътрудничество с е, другите институции. Само две-три забележки, които не противоречат на това, което вече беше казано. Аз все още не виждам добре каква е целта на този доклад. Дали става дума да се оцени е, доклада на комисията, поне такова е чувството, или пък става дума да се направят предложения за периода на финансиране след 2021. Вече съм го казал, просто не ми е много ясно. Това не противоречи, разбира се, на това, което ще кажа за проекта на текста на колегата. Мисля, че е много добре направен. Колегата прави връзка между два елемента, между миналото и бъдещето начина по който трябва да гледаме тези неща. По някой път малко е, е сложно да се разбере, в, е, когато се използва понятието за нов период, new period. Разбира се, може да си помислим, че става дума за новите перспективи или пък, е, както е в точка 23, може да означава буквално времевия период на финансиране. Следващия период проверих в превода, както в английски и немския текст, идеята е е съща. Скъпи колега, вие започвате с видимостта в тази политика. Аз подкрепям 100% това, което сте написал. Разбира се, тази кохезионна политика трябва да успяваме по-добре да я прилагаме. Не е за пръв път, кажем е това. Това е инвестиция в бъдещето. Най-възможно най-добрата. И това точно е, е твоята идея. Всъщност как ще представим това пред обществеността. Мисля, че това не зависи само от това, което правим тук в Европейския парламент. Е, имаме нужда да въвлечем в тази е, дейност и другите степени на политическото управление от регионалното е, ниво, как, федерално, както е в Германия. Всички трябва да могат да разберат, че европейските е, средства, финансирането съществува и то трябва да бъде равномерно и справедливо разпределено. Това, което даде като пример някой, който примерно си намира работа благодарение на европейските финансирания, такава заетост трябва да бъде създавана и за в бъдеще. Аз бях в Полша на почивка, мога само да ви препоръчам това е на чудесна страна, но всякъде виждаме това. Навсякъде има табели, които казват финансирано с помощта на Европейския съюз било то магистрали или някакви други проекти. Това, разбира се, не пречи да посочим с пръси тази еврофобия, която съществува и там, независимо от добрата видимост на финансовите средства на Европейския съюз. Ламберт говори за тематични конструкции. Това е много важно. По време на предишния мандат и това беше за, да, за което се борихме. Тази концентрация. А, ние сме за доброто използване на инвестициите, научните изследвания, борбата срещу климатичните промени и други области ще бъдат, разбира се, подходящи теми. В социалната област също мисля, че сме вървим в правилна посока, когато говорим за тематична концентрация. И друг, друга важна тема, не вярвам някой да не се съгласи с мен, става дума за опростяването и управлението на различните равнища. Не вярвам някой да се е, противопостави на тази идея. И това е валидно също и за други мерки, като например точка 32, партньорството. Става дума да се разгледат нещата по-подробно и да извлечем съответните полки от това, което е постигнато. Но това ще бъде истински, истинска крачка напред, ако успеем да въведем този принцип на партньорство. Каквато и да е позицията на различните партньори, става дума те да участват, да бъдат насърчени да участват, защото това е необходимо, за да може нашите финанси да стигнат до европейските граждани. И накрая искам да подчертая още една точка, която ме кара да бъда малко скептична. С връзката с европейския семестър. Малко ми е трудно да разбера каква е точно връзката, каква е точно ролята или по-скоро оценката на постиженията. Това е нещо, което малко ме обърква. Тази резерва, която е свързана с успеха, с напредъка. И не искам да си противореча, но мога да кажа, че работата, която свърши Ламберт е чудесна и се радвам, че ще продължим да работим заедно. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с другите докладчици в сянка. Господин Яковчич вместо господин Милтенберг. За съжаление, господин Милтенбург не е тук. Той помага в момента на хората в Гибралтар. Затова ще се опитам да ви прочета някои от неговите идеи за доклада на господин Ван Нисълрой. Но пък знае, че вие сте приятели и за това може би ще поговорите и ще излезете с някои общи предложения. Господин Митенбург е малко изненадан, че нито веднъж не се споменава връзката между структурните реформи и политиката за сближаване. Инвестициите от структурните фондове и структурните реформи вървят ръка за ръка според него. Той също така смята, че трябва да има повече гъвкавост при тематичните направления. Гъвкавостта трябва обаче е, да се отнася само до проблеми, които са възникнали след приемането на оперативните програми. Има също някои идеи за препоръките за отделните държави членки. като е, трябва да се приспособят правилата за държавните помощи към програмите на Европейския съюз. Господин Митенбург е, смята, че трябва да има законодателство за преодоляване на тези пречки. Е, също така БВП не трябва да е единственият критерий за разпределение на средства. Може да се използват и други критерии и показатели. И накрая, може би той ще внесе изменения в тези насоки като вие ще обсъдите е, това с господин Матеус. И докладът ви ще стане много добър. Разбирам, че и сега той е много целенасочен и доста добър, но може би с някои допълнителни предложения ще стане още по-добър. Благодаря. Thank you. Благодаря. Госпожа Демато. Грация, президенте. Благодаря, госпожо. Благодаря на колегата за този проект, договор, проект отчет, който добре е, анализира съобщението на, на комисията, през, представено през декември. Това е един отчет относно е, програмите за партньорство, е, включващо и една рамка – Преди всичко и трябва да се подчертае, че полит... кохезионната политика трябва да бъде по-прозрачна и на всяко равнище, разбира се. И разбирам, че трябва да се разкрият всякакви злопотреби, които са извършени, но да се подчертае факта, че кохезионната политика представлява основния инструмент за инвестиции в Европейския съюз и следователно добрите проекти и добрите идеи ще трябва да бъдат оценени и насърчавани. Тази, финансират се полезни за територията проекти с участието и кофинансирането, европейското кофинансиране и с целта за економическа, социална и териториална кохезия. С... Трябва също да се подчертае закъсняването на приемането на оперативни програми а, и съответното съответните резултати. С, с, с, и, както беше казано от, вече беше казано, че има и пари, които пресигат от други политики. Става дума за, също и за обществените поръчки. На второ място, програмата 2020 година въведоха три елемента, които бяха подчертани от докладчика – тематичното концентриране, условността, а също така и резервата за постиженията. Така че трябва да приемем тези критерии за оценка. Друго, което е важно, това е упростяването. Подготовката на тази група за упростяване е необходимо да се извърши от комисията един анализ за прилагането на мерките, които вече са въведени. Например, си мисля за Simplified Cost Options. Ще работим за да подновим работата на докладчика и се радваме, че ще може да сътрудничим с него. Thank you. Благодаря. Има ли други коментари? Не. Давам думата на представителя на Европейската комисия, госпожа Кадри Остал, Заповядайте. Благодаря. Благодаря за това, че така задълбочено сте прочели нашия доклад, както и за работата, която сте извършили. Искам да се спра на четири пункта, чрез които да внеса повече яснота и може би да дам допълнителна информация, защото напредъкът на място е ежедневие. До голяма степен мисля, че в доклада на господин Ван Нисълрой няма нищо, с което да изразим несъгласие. Да, очевидно, че по-доброто общуване е приоритет, непрекъснато работим за него. За да има отражение обаче общуването, то трябва да има е, всички възможни източници. Тоест не трябва само една държава членка или няколко държави членки или само институциите да общуват. Всички трябва да поддържат линията на общуване. Това ще доведе до най-добри резултати в политиката. Бих желала да подчертая, че ние имаме много актива, активна платформа, открита платформа за данни от 2016 година и сега за първ път можем още в самото начало на програмния период да съобщаваме какво ще бъде постигано. Там данните се агрегират и след това се дезагрегират по държави членки, по програми и по фондове. Така че можете да видите какво са обещали държавите членки да постигнат с предоставените им средства, какви средства ще им бъдат предоставени. Всъщност това е платформа за общуване и комисията участва в този процес. Тази открита платформа за данни редовно ще се актуализира. Сега включваме в нея обещанията които са дали държавите членки, целите, които са заявили пред нас, резултатите, които са обещали да постигнат, а след това редовно ще актуализираме информацията за това, как са постигани целите, как са изпълнявани обещанията, период по период. И напредъкът ще стане видим. Също така за плащанията редовно ще се актуализира информацията. Не искаме да чакаме 7 или 10 години, за да научим какво е постигнато и дали въобще е постигнато нещо с парите на дънакоплаците. По отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции, бихме е, приканили към известна предпазливост. Този фонд е още е, в своя начален период. Все още не, не се е стигнало до плащания и за това ми се струва, че е малко рано да се прави изводът, е, че ЕФСИ по-добре се справя с работата си, отколкото структурните фондове. Нека преценим това, когато назрее моментът за такава констатация. Във връзка с административното време, е, доклада не е отразено проучването за административните тежести. Искам да кажа, че комисията е правила такова проучване, всъщност не едно. Ще ги представим на комисията по регионално развитие, ако желаете това. Имаше такова проучване в 2010 година, в 2012 година, преди да се приеме програмирането за периода 2014-2020 много задълбочено и сега има друго проучване за освояването на средствата по различните мерки от държавите членки, където се дава количествена информация. Това ново проучване ще е, бъде окончателно готово в началото на следващата година. Ако е, представлява интерес за вашата комисия, ще го представим. По отношение на предварителните е, условия, сега са сроковете за изпълнение на плановете за действие. Те тъкат в момента и ще изтъкат към края на тази година. Комисарят Крецо е писала на председателя в края на август и е дала информация за положението в момента. Но напредък е регистриран дори след изпращането на е, писмото. Сега можем да кажем, че ако към датата на писмото 25% от е, предварителните условия за плановете за действие са били изпълнени, към днешна дата този процент е вече 34%, тъй че навредъкът е непрекъснат. Това са пунктовете, на които исках да се спра. Е, приветствам е, вашия доклад. Председателят, благодаря. Господин Ван Нисълрой, желаете ли да се изкажете и да вземете отношение към това, което чухме? Да, благодаря за всичко, което казахте. Очаквам измененията да не доведат до дерайлиране на доклада, напротив, само да го обогатят. Искам един а, е, пункт да коментирам. Въпросът за резултатите. Парламентът като че ли не се съсредоточава достатъчно върху този въпрос. И може да се запита защо? Защо не се питаме какви са резултатите? В политиката за сближаване трябва да създадем такава система, чрез която да могат да се задават резултати и след това те да се отчитат. Тоест да е ясно дали това, което е заложено като резултат в последствие е било постигнато. И можем да заделим средства за някои, които се справят особено добре. Да кажем 21 милиона евро – за тази цел. En de commitments, dus de nieuwe afspraak, u krijgt die gelden, dat vindt in deze periode plaats. En... Eh, така че новите ангажименти да бъдат поети през съответния период, а плащанията да се извършат през следващия период тези проекти винаги стои въпросът, защо у нези, които са се справили най-добре, а такива примери има, да кажем, млади предприемачи, които сега започват е, работата си. И нези, които оказват подкрепа на такива начинания, Защо всички тези хора, които имат добри резултати, да не могат да се ползват от повече гъвкавост? За време на криза казахме, отделяме 21 милиарда евро. 21 милиарда евро. И сега вече не говорим повече за това. Не говорим за това кой е постигнал най-добрите резултати. Мисля, че трябва по-скоро да бъдем в режим на офанзива, а не на дефанзива. Какво иска комисията, какво иска съветът? Винаги сме готови да помогнем на страните, където има проблеми и изведнъж насочваме средства към тях, когато се окаже, че те са в тежко положение. Но когато има добри резултати, няма възнаграждение, няма стимул. Госпожо Вествал, направете един доклад по собствена инициатива по този въпрос. В е, моя доклад е, е отчертано сегашното състояние. Това е точка 16, параграф 3. Очаквам измененията ви и след това е, коментирането на доклада на пленарно заседание. Председателят благодаря. Четвъртък, 15 септември, на обяд е срокът за внасене на изменения. С това обявявам за приключена работата по тази точка от дневния ред. Точка разни няма. Изненадващо, но няма. Благодаря. Припомням ви, че следващото заседание е във вторник на 11 октомври от 9 часа сутринта до края на работния ден. Благодаря на преводачите за тяхната помощ. Обявявам за закрито днешното заседание на комисията Реги. Благодаря.